Колеги, моля за внимание. Имаме доста натоварен ден гласуване. Някои, може би, по-сложни, други да се надяваме, че няма да са толкова сложни. Преди това ще започна с съобщение на председателя. го заедно с назначаването на докладчици и също времено искам да ви кажа, че доклада на госпожа Ранърс ще бъде разгледан преди обяд, а не след обяд. Така че тези от вас, които следят доклада на госпожа Ранърс, имайте предвид, че той ще бъде разгледан преди обяд, за което съм благодарен на госпожа Ранър, че ни дава тази възможност. И така, с нощи се срещнаха координаторите. Преди всичко изслушахме актуална информация от е, Европейската комисия по черния списък на въздушните превозвачи и решенията е, взети от е, Комитета за безопасен въздушен транспорт от 19 март и обичайната процедура за поверителна документация ще бъде приложена. На второ място, мисията в Вашингтон. Дадох подробен, детайлен, устен доклад за посещението в Вашингтон и темите, които бяха разгледани на няколко заседания в Министерството на транспорта и правосъдието, където бяха представени и железопътните власти и законодателните щатски власти. Бе предложено създаването на процедура за продължаване на преговорите за споразумение за въздушен транспорт, така че по силата на нови Лисабонски договор да имаме ясна представа каква точно е целта ни. По отношение обаче на посещението на делегацията в Вашингтон, ще изготвим писмен доклад, който ще бъде разпространен сред членовете на комисията. Назначение на докладчици, само едно назначение на докладчик имаше. Това е предложението за регламент, който е да измени директива 2009-42 по отношение на статистическите декларации за превоз на стоки и пътници по море. Нито една група не искаше да плати точки за този доклад. Затова този доклад ще се поеме от председателя. Документите, получени за информация, имаше един доклад от комисията по добития опит при приложението на друг един регламент по статистиката по превози на пътници и товари по водни пътища. Това са не законодателни становища. Доклад на Комисията по устойчивите изисквания за използване на твърди, отпад, твърди а, горивни материали и биомаса. Препоръката е да не се предприема действие. Същото предложение е решение на съвета за сключване на протокол за комплексно управление на бреговата зона. Препоръката отново е да не се предприемат действия. След това Имаше две предложения с четири консолидирани предложения от хоризонтален характер по програмата СТОР, които бяха одобрени от координаторите и бяха представени на съвета по СТОР за окончателни разисквания и вземане на решение. Тези четири предложения касаят приноса на интелигентните транспортни системи към път на безопасност и опазване на околната среда, технологични варианти за намаляване на потреблението на гориво в морски транспорт, ефективност на мерките за сигурност на въздушния транспорт и промени и предизвикателства в областта на разработването на градски мобилни или интелигентни системи, които включват и електромобилите. И така това са документите, които ще отидат в СТОР за разглеждане. Разглеждахме също резолюцията по изпълнението на първия железопътен пакет след е, пленарните дебати от 19 март. Координаторите се съгласиха да поемат от е, да излязат с резолюция името на нашата комисия по транспорт, която да бъде гласувана в комисията по транспорт с евентуално гласуване в пленарна зала през юни. По съобщението за общото позиция за правата на пътници в морския транспорт, информирам координаторите за предаването на двете досиета за права на пътниците на пленарна сесия тази седмица и напомня мандата, даден на докладчиците, да започнат преговори с съвета на базата на първо четене парламента и да разглеждат двете предложения в пакет. След това обменихме становище с е, генералния директор господин Ройтер по 10-те за преработване на транспортната политика и политика 10-те, за да може да се... групата бяха създадени 6 експертни групи по различни аспекти, като например стратегически тен – транспортна европейска мрежа, транспортна политика, интелигентни транспортни системи, нови технологии, връзки на ТЕН с други страни, финансови и правни въпроси. Обратната информация от експертните групи и по зелената книга ще бъдат взети предвид за работния документ на комисията по отношение на методиката като това е предвидено за началото на май. Тази методика ще бъде разглеждана в Сарагоса на 8 и 9 юни. Господин Ройтер увери координаторите в е, желанието на комисията да държи в течение координаторите за напредъка в работата, както преди, така и след срещата в Сарагоса. Това е докладът от заседанието на координаторите, включително назначението на докладчета. И така. Сега преминаваме към гласуването. Нека само да проверим всеки има ли карта за гласуване? Ако имате картите си, моля ви, поставете ги в е, апаратите, за да направим едно пробно гласуване. Okay, test vote is open. И така, откриваме пробното гласуване.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 and said Mr. Sturks is still Mr. Sturks. Yeah, very good. Now we have two... И така, двама членове имаме, които нямат карти. Има ли други, които не си носят картите? За да ги взимаме предвид, когато гласуваме. Госпожа Алварес от Социалисти и демократи и господин Грамер от Зелените. Готови ли сме да започваме? Първият е проекто доклада по формалностите за кораби, пристигащи и заминаващи от пристанища на държавите Шенки. Това е доклад на господин Стъркс, член 1, изменение 44, внесен от господин Маринеско. Който е за, моля гласувайте. Който е против? Въздържали се? Отхвърля се. Мисля, че няма защо да броим. Изменение 14 внесено от докладчика, които са за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 Само фамилните имена ще споменавам. По-нататък става малко по-сложно. И така, 45 Маринеско, който е за, който е против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 Маринеско за, против, въздържали се, отхвърля се. 15. Внесено от докладчика с устно изменение. Разполагате с него пред себе си, който е за, против, въздържали се, приема се. 48 е оттеглено. 16 от докладчика, който е за, против, въздържали се, приема се. 17 от докладчика за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Отново по 17 започва гласуването за госпожа Алварес. Край на гласуването. Двадесет за, 16 против. Приема се. Майкъл е против, значи прави 21 на 17. По 49 гласуваме последното изрешение, защото Изменение 17 вече е прието. Който е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 50. Пада. 18 от докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 и 53 са оттеглени. 51. Който е за? Който е против? Въздържали се? Отхвърля се. 52. Привнесено от господин Стъркс. Който е за? Против? Въздържали се? Приема се. 20 е оттеглено. 54 Стъркс, който е за, който е против, въздържали се, приема се. 21 докладчика, който е за, който е против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 1 по член 7а, нов, който е за, против, въздържали се, приема се. С което стигаме директно до 57. Господин Деграндес Пасквал. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. Докладчика. За. Против въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се. Мисля, че се проверява, но трябва да го проверим. Че се приема, трябва да го проверим. Започваме гласуването по 24. 25 е оттеглено, 24 е прието. Петдесет господин Стъркс, устно изменение, внесено от докладчика, което обхваща делегираните актове. И с ваше разрешение ще вземем 59, 61, 62, 63, 11 и 64 тъй като всички те касаят делегираните актове. Съгласни ли сте да ги разгледаме анблок? Който е за? Който е против? Въздържали се? Приема се. 26 от докладчика. За? Против? Въздържали се? Приема се. 60 господин Бесе, който е за? Против? въздържали се. Нека да проверим с гласуване изменение 60. Откривам гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Госпожа Алварес за, Майкъл за. Това означава 19 за, 18 против. Приема се. 28 пада. Отиваме на номер 1 от докладчика. Тези, които са за, против, въздържали се, приема се. 2. Докладчика за, против, въздържали се, приема се. 29 пада, компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. С което стигаме до номер 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 31. При това положение пада с изключение на думите Борда и Europol. Freudian slip. Border Police Europol to be voted. И така, гранична полиция Европол. Който е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четири от докладчика за. Против? Въздържали се? Приема се. 5 докладчика за, против, въздържали се, приема се. 32, първата част пада поради приемането на 51. Следователно отиваме на втората част, това е второто изречение, който е за. Those against. Abstentions. Can we check the Нека да проверим втората част на 32. Откривам гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 22 за, 14 против. Приема се. 33. Извинявам се. Покрито е от компромис 2. 34 господин Стърк, защото 7 е оттеглено. За, против, въздържали се. Приема се. 35 и 8 са обхванати от компромисното предложение. 9 автоматично се приема, тъй като сме приели изменение 17, така че стигам до 36, което пада. 38 е оттеглено. Казах, че някои неща стават доста сложно. 39. Де Грандес Паскуал. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37. Вандален. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 10 от докладчика за. Против? Въздържали се? Нека да проверим. Изменение номер 10, внесено от докладчика. Започва гласуването. Госпожа Лаварес, вече имате карта, така ли? Край на гласуването. 19 за, 17 против. Приема се. 40 е оттеглено. 12 е оттеглена. Отиваме на 13. Точка от преамбила 9а, нова, от докладчика за, против, въздържали се, приема се. 42, вандален, за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Законодателно предложение с измененията. Започваме гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 35 за, 1 против, 1 въздържал се. Приема се. Законодателната резолюция. Започваме гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 35 за, 1 против, 1 въздържал се. Поздравление, господин Стъркс. Господин Крамер за. Благодаря, Майкъл. Следва гласуване по транспортирането на оборудване под налягане. Предложението е всички изменения на докладчета да ги разглеждаме на блок. Някакви възражения? Ако не, всичките тези предложения ще ги гласуваме на блок включително устно изменение 43. И така, гласуваме анблок. Който е за? Който е против? Въздържали се? Приема се. Законодателно предложение. Извинявайте, устното предложение 6 трябва да бъде гласувано отделно, защото е ново. Всички, които са замоля, гласувайте. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 35 за, 0 против, 2 е, въздържали се. Законодателна резолюция. Начало на гласуването. So everybody voted. Vote is now closed. 34 in favor, 2 abstentions. Therefore... И така 34 за, 2 въздържали се, 0 против. Приема се. следващия доклад по собствена инициатива по стратегическите цели и препоръката за политиката на Европейския съюз в областта на морския транспорт до 2018 година. Докладчик е господин Петър Вандален. Започваме с линия 1, изменение 11 на господин Тусас, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. 12. Аяла Сендер. За против, въздържали се, приема се. 13. Ту с за, против, въздържали се, отхвърля се. 14. Тикао за, против, въздържали се, 14 трябва да го проверим. Госпожа Тикао. Начало на гласуването. Край на гласуването. 19 за, 18 против. Приема се. 15-то изменение. се, За. Против. Въздържали се. Приема се. 16. Разделено гласуване на две части. Първата част изисква от комисията за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим тази първа част. Начало на гласуването по първата част. Край на гласуването. 20 за, 19 против. Приема се. Втората част. And to look and to register. Който е за? Против. Въздържали се. Пак трябва да го проверим. Гласуваме за втората част. Електронно гласуване. Начало. Плюс за господин Крамер. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 13 за, 26 против. Отхвърля се. 17. Господин Тусас за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 8 за, против. Въздържали се. Приема се. 20. Тусас за, против въздържали се, отхвърля се. 21. Власто Рике, разделено гласуване, първата част, considers that applicable legislation, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част, активна ли се още? Да. Notes that too restrictive, за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 Аяла Сендър за. Против. Въздържали се. Приема се. 23. Господин Комуцакос. Разделяме гласуването. Първа част. The text as a whole without the words and extended. Който е за? Който е против? Въздържали се. Приема се. Втората част. с тези, добавянето на тези две думи. За, против, въздържали се. Това трябва да го проверим. С включването на тези две думи, втората част, откривам електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 25 за, 13 против. Приема се. 24 БС за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 Флекенстайн, устно изменение от докладчика, господин Вандален. В текста се казва 2010. трябва да се посочи само 2010, без да определяме месец. И така, с устното изменение, тези, които са за, против, приема се. 26. Господин Флекенстайн, устно изменение, поискано от социалисти и демократи. Господин Флекенстайн, да заменяме думата safeguarding с promoting и добавяме and to assure the global competitiveness of European shipping. И така, има ли възражение срещу това устно изменение? Ако не, 26-то, моля гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 27. Флекенстайн, за. Against. Abstentions. Против въздържали се, приема се. Виждам как ръцете ви се дигат все по-малко и по-малко. 27 Фейкенстайн, 28. Разделено първа част, Welcome Shorty Shipping. За, против, въздържали се. Приема се втората част, Calls on the Community, който е за, който е против, въздържали се, приема се. Параграф 8, изменение 29, с за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. 34. Господин Комотракос. Разделено гласуване. Първата част е до Maritime Colleges, който е за, против, въздържали се. Втора част. At the same time with fatigue. Който е за, против, въздържали се. Нека да проверим втората част електронно гласуване. Начало на гласуването. Господин Крамер, за. Край на гласуването. 17 за, 21 против. Отхвърля се. 33 отпада. Компромис С. И така тук имаме компромисно изменение с разделено гласуване. Okay, a compromise amendment with a и така, компромисно извинение с разделено гласуване. Първа част до Овея Necessary или без думите Овея Necessary Assisted by EMSA за против въздържали се. Приема се втората част с включването на тези думи, който е за против въздържали се. Приема се. Компромис С се приема изцяло. 36 Маринеско за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Мисля, че се приема, но моля за електронно гласуване по 36. Начало на гласуването. Майкъл е против. Край на гласуването. 22 за 6, 17 против. Приема се 37 Маринеско за против. Въздържали се. Приема се. 38 пада. 41. Господин Флекенстайн отново устно изменение, поискано от социалисти и демократи. Да, думата ревю я заменяме с екстент. Това е цялото предложение. Има ли възражения? И така, 41 изменение с устно изменение. За, против. Въздържали се. Нека да проверим с електронно гласуване. И така 41 с устното изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Петнайсет срещу 14 отхвърля се. Отиваме на втората част на 43. Първата част се обхваща от компромис С. Втората започва с A particular important issue is, който е за, който е против, въздържали се, отхвърля се. 44. Госпожа Власторики за, против, въздържали се, приема се. 45 пада, 46 тусас за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 власторики за против, въздържали се, приема се. 49 за против, въздържали се, отхвърля се. 51 Маринеско за против, въздържали се, приема се. 52. Устно изменение от НП. Да, в нашето устно изменение искаме да бъде с по-задължителен характер, отколкото бе в началото, макар че в същия дух, както първоначалното изменение. Искаме да добавим им in this respect, it will be of particular interest. Защото по този начин мисля, че се дава по-добра гъвкавост и затова подкрепяме такова изменение. Има ли възражения срещу това устно изменение? Ако не, подлагам на гласуване заедно с 52. За, против, въздържали се, приема се. Господин Флекенстайн, това същото ли е? Съвместимо с 52. За, против, въздържали се, приема се. 54. Разделено гласуване. Първата част текста като цяло, без фразата преди края на 2010, втората част заедно с тази фраза и така първа част без тези думи, който е за, който е против, и се, отхвърля се, втората част с включването на тези думи, който е за. Извинявайте, пада. Съгласни сме, че пада. Пада. 55 Разделено гласуване, първа част. Който е за, против, въздържали се, искам да проверим първата част на 55. Vote is closed. 21 in... 22 за, 17 против. Приема се. Значи втората част за. Отхвърля се. 56 кун за против. Въздържали се. Приема се. 57 за против. Въздържали се. Приема се.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 Uh, chairman, would you accept to vote first to compromise D? Then, uh, първо да, по компромисно изменение D и след това по 63D, 64D. Това е моето предложение. Всички ли са съгласни? Да. Добре, тогава първо ще гласуваме по компромисно изменение D. Тези, които са за, против, въздържали се, отхвърля се. Грешката е моя. Първата част от компромисно изменение е D and analyze how abuse. За. моля, гласувайте. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 гласа за, 23 против. Втората част с тези думи. Отново електронно гласуване. Компромисно изменение Д отпада. 63-64 за. Против. Това също се отхвърля. И така. Преминаваме към 65-то изменение на господин Комоцако за против въздържали се отхвърля се 66-то изменение за против въздържали се отхвърля се господин Стърт 63-64 да съгласни съм от ЕНП по параграф 16а от, а, искат разделно гласуване. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 67. Господин Кун за, против, въздържали се, приема се. 68. За, против, въздържали се, отхвърля се. 69-то за, против, въздържали се, приема се. 70-то изменение, устно изменение, от, поискано от ЕНП. Господин Комуцакос има думата. Благодаря, господин председател.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 Приема се. 75-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 76-то изменение на госпожа Тикал за. Против. Въздържали се. Нека проверим с електронно гласуване. Смятам, че отхвърля, е отхвърлено, но все пак да проверим. По 76-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Четиринадесет гласа за, 15, изменения, 15 е, гласа за с Майкъл, 23 против, отхвърля се, 77 изменение за, против, Въздържани се, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 80-то изменение за, против, се. Държали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение латинско е за, против, въздържали се, се. Приема се. 83-то разделно гласуване. Първа част относно транспортните системи. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Втората част. Има ли смисъл от да, повторо а, по втората част, notes that the global in the area. За, против, въздържали се, приема се. 84-то като допълнение към компромисното изменение за, против, въздържали се, приема се. 90-то изменение на Айла Сендер за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 изменение за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 94 за,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 Девето за против. Въздържали се. Нека проверим по девето изменение електронно гласуване, изменението на властурике. власторике. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 19 за, 19 против, отхвърля се. Десето на Тикал за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим все пак електронно гласуване по десето изменение на Тикал. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Резултатът е 14 гласа за, 22 гласа против. Все пак се отхвърля. Крайно гласуване, окончателно гласуване по доклада. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 гласа за, 1 глас против, 3 въздържали се. Поздравления за докладчика. Следващото е за Европейската стратегия свързана с Балтийския регион. Благодаря, господин председателю. След вчерашната дискусия от страна на НП искам да обява, че изменения 6, 15, 16 ще бъдат прияти от нас. Ние сме за тези изменения. So that's for the EPP members. Това е за членовете на НП. Тези изменения ще променят вашата първоначална заявка за гласуване. Нека започнем с параграф 2, изменение първо. За, против, въздържали се, приема се. Второ изменение на Зиле за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение, разделно гласуване, първа част. Until 21, за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част, има ли смисъл да гласуваме? Да, втората част за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение второ за, против, против, въздържали се, приема се. Десето изменение на Олкън за, против. Нека проверим електронно гласуване по десето изменение на господин Олкън. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Резултатът е 21 гласа за, 17 гласа против. Приема се. 11 изменение на Флекенштайн. Устно изменение от докладчика. Yes, uh, we would like to replace... Бихме искали да сменим текста Links must be promoted in order to ensure efficient use at sea Значи тази част да сменим с... Това е изменение 11 Сега, които са за, против, въздържали се, прието. 12 за, против, въздържали се, прието. 13 за, против, въздържали се, прието. 14 за, против, против сега. Въздържали се. Ако обичате да проверим 14, това е линия 7А нов, нова, Оукън. За, при, приключваме гласуването. Всички гласуваха ли? Значи 14 за, 23 против, отпада. 15 след това. За, против, въздържали се, прието. 16. В е, това е, доста добри компромиси бяха постигнати по това становище. Вчера в комисията в, е, при разискванията стана ясно, че развитието на, на е, пътищата е, заслужава, изисква особено вниманието, защото аз предлагам това изменение на да подкрепим изменението в този дух. Това е именно е, предложение за изменение 16 за пътищата за е, велосипедисти. Приема се. 17 против. Въздържали се. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Да проверим. Проверете 19, моля, Зила. Зиле. Гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 20 за, 18 против. Приема се. Последно гласуване. Гласувайте. Господин Крамър за. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 36 за, 1 против, 1 въздържал се. Приема се. Поздравление, господин Кремър. И така, колеги, стигнахме края на гласуванията днес. Благодаря за съдействието ви. Сега да преминем към следващата точка от дневния ред. Това е Европейската железопътна мрежа за конкурентно товаропревозване. Господин Маринеско. Colleagues, my usual plea, those who want to leave, leave quietly. И както обикновено, моля тези, които искат да излязат, да излязат спокойно, тези, които и ще остават е, също да пазят тишина, за да може да изслушаме докладчика. Господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Както виждате, Внесъл съм доклада с измененията, които аз мятам, че трябва да бъдат направени. Проведох е, първа среща с Испанското председателство и успяхме да прегледаме целият доклад. Бих искал да спомена само у нези моменти, в които ще трябва да обсъждаме повече. Като цяло, мисля, че можем да постигнем споразумение по повечето от членовете. Има обаче три щекотливи момента, където трябва да се проведат доста преговори. Първото е обслужване на едно гише, мястото, където се подават заявленията за получаване на международен транспортен коридор през национални граници. Много ви моля, не провеждайте срещи тук, казва председателя. Много притеснява докладчика, все пак той изнася доклад. Разбира необходимостта да разговаряте и да решавате позиции, но виждате тук има една много широка врата, през която можете да излезете и да направите това. Моля ви, проявете уважение към докладчика, когато изнася доклада си. Господин Маринеско. Както казвах, един от основните трудни моменти е обслужване на много Разликата между нас и установище и това на комисията и от трета страна на съвета е, че ние, ако казвам ние, Имам предвид аз самия и докладчика в Сянка. Ние смятаме, че това обслужване на едно гише трябва да приема заявленията и да вземе решение по тях. Съветът смята, че това едно гише трябва само да приема документите и да дава информация по заявленията, които след това да бъдат разпределени към директорите на инфраструктурата в съответните държави и те да бъдат вземащите решения. Ние смятаме, че това е основният е, момент на този доклад, който допринася стойност и настояваме да влезе в окончателния вариант. Вторият елемент, който остава спорен, Говори за авторизираните заявители. Или кандидати. Тоест, всеки може да поиска транспортен коридор според нас, докато съветът иска да запази това предимство единствено за историческите железопътни предприятия. Ще видим как можем да постигнем компромис тук. Трябва да се придържаме към нашата позиция, според мен, защото ние функционираме на един отворен пазар, както и за железопътен транспорт и трябва да спазваме този момент. Ако се ограничи варианта за транспортни ЖП коридори само за установени ЖП компании ще означава нелоялна конкуренция и изкривяване на пазара. Има и още един трети момент е, в преговорите, който касае приоритетите в случай да... ние приемаме основния критерий за разрешаване на такова прекъсване на трафика, който трябва да бъде минималният период от време за възстановяване на нормалния трафик. Но от този момент нататък, с такава една процедура, трябва да има някакви правила за приоритети, за предимства. Някои условия, ако става въпрос за пътнически влак, който е стоял на едно място 3-4 часа и този пътнически влак трябва да мине пръв. Съветът не смята, че са необходими такива правила за предимство. Има още един четвърти спорен момент от общ характер, който касае целият текст за Юропорт, където се създава един изпълнителен орган и управленски орган, който се сформира от представителите на държавите членки, един управителен съвет, който се създава от директорите на инфраструктурата. Аз смятам, че ако ние ще създаваме тези органи, те трябва да имат отговорности, които да изпълняват. Защото в противен случай всички тези решения по дадени коридори трябва да се взимат на нивото на този управителен съвет. Европейският съвет е съгласен да се създадат такива съвети, бордове, но съветът иска решенията да се запазят на нивото на директорите на инфраструктурата. Продължавам да смятам, че и тук ще постигнем компромис. И така, това са основните моменти в моя доклад. Смятам, че при втората ни среща ще успеем да продължим напред. Както казах, проведох, само първата среща с съвета. Разгледахме поне половината от доклада и след това ще проведем по-задълбочена дискусия по втората част от доклада. Благодаря, господин Маринеско. За групата на социалиста господин Либерацки. Благодаря, господин председател. Господин Маринеско работи по тази тема от доста време и наистина доста щедро и търпеливо подходи към въпроса. Търпеливо, тъй като шведското председателство не беше особено ангажирано с темата и щедро, защото Испанското председателство каза, че иска да ускори нещата, но всъщност оставаме с впечатлението, че са доста парализирани от бюрокрацията в съвета. Това, което наистина е основният въпрос тук е какво е новото качество, което ще предложат тези транспортни коридори за товарен транспорт. Бихме искали да направим крачка напред към създаване на европейско железопътно пространство. докато съветът изглежда иска да направи редица крачки без да промени статуквото. Или поне показва, че иска да направи някакви стъпки напред. Господин Маринеско много правилно посочи редица спорни въпроси, но аз бих искал да добавя още един момент – ние трябва да направим необходимото да предложим добрите варианти за товарен транспорт. Защото пътническите влакове са по-чувствителни към закъснения, отколкото товарните влакове. Аз с удоволствие бих подкрепил тази идея за обслужване на ногише, което може би е малко по-всеобхватен подход. Нашата група приема предложението на докладчика по отношение на директорите на инфраструктурата. Не е наша работа да вземаме определени решения. Искаме да се движим напред, а не да задържаме това статукво. Така че между мен и докладчика становищата са много близки. Ние имаме едни и същи приоритети с докладчика и всъщност нашия противник в случая е нашия партньор съвета. Бихме могли да кажем, че част от този проект вече е решен – но мисля, че все пак ще успеем да стигнем до компромис. И смятам, че нашите две политически групи разсъждават по еднакъв начин и наистина ще можем да вземем един общ фронт. Група Алде. Благодаря, господин председател. Господин Маринеско е акцентирал върху най-важните аспекти по отношение на обслужването на едно гише. Той е определил приоритетите при прекъсване на транспорта. Въпросът свързан с управителните съвети. Искам да допълня нещо. Разликата между нас, между нас и съвета е следната че за нас е важна независимостта на управителния съвет. Нашата политическа група е на мнение, че този проект от доклад трябва да допринесе за една истинска едина европейска мрежа, свързана с превоза на товари. Става въпрос е, за определянето на тези ЖП коридори и как си ги представя е, тях съвета. В други комисии аз по-скоро се въздържах от мнение, въпреки че имаше различни е, срещи. Е, информирах се достатъчно и искам да подчертая, че в съвета липсва всякаква прозрачност винаги призовавахме съвета да ни даде аргументи, да ни изложи аргументи, защо тези коридори трябва да бъдат включени в приложение първо. Има ли някакви економически, социални анализи, върху които се позовава съвета, какви решения предвиждате? защо някои коридори са включени в това приложение, а други не? Има ли някакъв смесен характер? Може ли някой да изясни защо тези коридори са включени там? Защото ние трябва да извършим оценка. Разбира се, нашата цел е да разполагаме с информацията, на която имаме право като депутати за това, че ние поемаме отговорност по този проект. За мен лично до сега нямаше никаква информация. Единственият аргумент, който чух, е свързан с това, което а, са изпълнили държавите членки. По време на последното заседание в а, съвета, Комисията също предприе една оценка по този текст и ам, в резултат на това бяха прияти нови коридори. Според тях, а, коридорите, които са включени, изпълняват критериите а, определени от а, комисията, но ние като депутати, които отговаряме за тези проекти, не знаем какви са критериите към държавите членки от страна на съвета, за да се дефинира една такава единна ЖП мрежа. Господин Маринеско писменно зададе 9 въпроса, но до сега не сме получили никакъв отговор. По време на последната среща също и устно Попитахме и изискахме такава информация, но отново не получихме отговор. Искам да кажа също, че Алде положи усилия за да включи свое предложение в този текст. Но ние искаме все пак съвета да ни информира какви са критериите при правенето на избор дали с тези критерии може да се изгради една единна мрежа за превоз на товари и каква връзка имат тези критерии с проекти, които до сега не са били изпълнени. Искам това днес го изясним тук в рамките на нашата комисия. Алде ясно показа, че ние като група сме готови да обсъдим всички аспекти, да преговаряме и да получим ясни критерии от страна на съвета, за да можем да ам, включим съответните коридори. Господин Крамър от Зелените. Преди всичко, радвам се, че малко под натиск, е, е, но все пак обсъждаме тази тема. Отчасти искам да кажа нещо, което вече, вече е, бе засегнато. Когато има някаква път, път, транспортно происшествие или прекъсване на движението, тогава би трябвало наистина да се прояви максимална, максимална гъвкавост и приоритет тогава предимство няма. Имаме директива за водачите на локомотиви, за машинистите, но наистина за половин час, половин час е фатален за машиниста. Ако мине, ако трябва да се чака половин час, все едно е дали се кара между бърз влак или европейски или национален. Просто няма догматично правило, което предлага решение а именно най-бързото решение трябва да е, задейства. Второ, няма разлика между традиционните е, държавни предприятия и свободните предприятия. Ние искаме да засилим вътрешния пазар, искаме всички да бъдат третирани по еднакъв начин. Не искаме да фаворизираме отделни предприятия. Е, държавните предприятия така или иначе имат преимущество имат предимство. Например, в Германия само държавните предприятия получават е, помощи, държавни помощи за развитие на инфраструктурата, докато е, частните трябва сами да осигуряват средства за това. Е, ако продължи това, за каква конкуренция говорим? Просто такава няма. Смятам, че проблематично е също така, проблематичен е проблема с квалифицираните с е, определените е, трасета. Е, става дума за особени железопътни трасета, за пример за, товар, за превоз на товари между Рим и Неапол. Тук също аз съм против догматичното фиксиране на правила, какво е наистина, какво какви са тези е, отсечки, е, специализирани отсечки. Колкото до тези 20 или 30 слота, никой от тях, е, те са обявени, нито никой един от тях не е използвал. И всъщност е, резервацията беше е, безплатна. Е, по-ефтино и по-удобно решение не би имало за мрежите, защото трябва самата резервация има съответна цена и наистина трябва да има някакви негативни последствия за тези, които резервират трасета, а последствия не ги използват. И трябва те да поемат разхода, който е направен за тях. Когато правим анализ за това, защо от шесте коридора нищо не се получи, и всеки ми казва, през последните 10-15 години не успяхме да реализираме тези 6 коридора, а, сега обаче са ни нужни 9. Ако смятате, че това е по-просто решение, аз съм преподавател и мисля, че а, е, това е нелогично. Първо, трябва да, ли, да анализираме защо тези 6 не бяха използвани и да се съсрочим върху тези 6, защото дори е, коридор А не сме постигнали. Е, най-важният, който пресича, кръстосва Европа, той не е реализиран. Така че е, забравете за нови дискусии, нови е, отсечки, нови коридори. Нека да се съсредоточим върху тези, които вече, е, по които сме почнали да работим. Един коридор – е, е вече е, определен от е, Стокхолм до Гену, Генуа, Хамбург, Инсбрук и до там спира. По-нататък не. Защо един такъв коридор вече е определен, но не се реализира. Това покачва цената след време, защото никой не знае дали ще се строи по това трасе мост или, или тунел, но това всъщност е най-краткият път. Берлин, Росток до Копенхаген. Е, просто това не, е, не разбирам, защо не се прави нищо по този коридор и това стои така в неизвестност. Следващия въпрос е, е едното гише. Не искаме нова европейска организация, която да определя и да дава разрешение за всичко. Какво правим? При е, имаме ли свободни е, слотове. Е, например, в Германия имаме 7 места, имаме една инстанция при коридор А, където става дума за 4 е, такива. Как разбирам аз едното гише? Ако имаме клиенти и трябва да се пренесат стоки, превозът от Роттердам до Генуа, на едно място, е, да кажем, на един, в, на една гара има съответни или е, обект, има съответния опит в това отношение, но за това трябва да се получи разрешение дали е, и бих искал да знам съвсем ясно, е, е, клиента също трябва да знае, е, коя е европейската инстанция, която ще даде разрешение за е, ползването на съответното трасе, разходите за съответния е, слот, аз а, и клиента също трябва да знае къде точно а, може да а, поиска това разрешение и а, кой, а, коя е инстанцията. Би трябвало наистина да направим а, компромис, да, да направим компромис, а, да, да видим как ще действа тази голяма бюрократична организация, а, но разбира се, целта е да улесним живота на, на клиентите. Благодаря, господин Кън. Uh, you, Благодаря, господин председател. Е, бих искал да коригирам господин Крамер. Наистина, е, Германия получава не получава от е, държавния бюджет средства за съответната мрежа, само за цялостната мрежа, която всички обаче можем да ползваме. И това изисква, разбира се, допълнителни средства от е, федералния бюджет. Но нека да помислим как е, ще подредим приоритетите е, в този смисъл в Европа. Много е важна тук мрежата от ЖП коридори в европейски план. За да се постигне това е необходимо да се да се е, управлява съществуващата мрежа от съответен, да се обобщи и управлява от един такъв управителен комитет, за който говори господин Маринеско и господин Крамер. След това да вземем е, отсечката Ротердам генуа Господин Крамер каза, е, говори за е, обслужване на гише. Е, една такава отсечка не може да е, планира, да се планира. Би трябвало две, три, няколко инфраструктури да се включат. В Холандия, в е, холандската, германската, швейцарската е, мрежа и италианската мрежа. Значи този структура, комитет по управление на структурата трябва да има еднакъв подход. Той трябва да, да обедини е, е, и да има съответните е, управлението на тези мрежи, да има съответните цени за трасе. И не виждам е, защо трябва да се ограничава транспорта тук, защото с едното гише тогава е, то, то ще е над всичко, ще определя трасетата, капацитет и така нататък това може да функционира само, и аз бих предложил е, само за държава членка да има едно гише, а не за всеки отделен коридор на държава членка. Тогава държавата членка може да е, договори, да подпише договор с е, оператор и вече след това всички участващи мрежи ще се възползват различни, трябва да обединим различни системи. Една държава членка има отделни е, трасета, отделни е, релси е, за товарния транспорт. Когато обаче е, това се комбинира с пътническия е, транспорт, нещата пават, е, стават е, по-сложни. Е, и в, е, случай на нарушение би трябвало колкото е възможно по-скоро да се е, свържем, да се върнем към е, основния първоначален план на движение. Този, ето защо това понятие за едното обслужване на Огише е добро по принцип, е, но то пречи на предприематие, на, на предприятията в Европейския съюз, която в случай, когато е, съответните слотове е, не се реализират по съответния ред, е, Значи би трябвало да е, в Германия има съответната е, е, управление на мрежите, но не във всички държави е така. И може да бъде въведена такава, такова обслужване на огише, но държава по държава и разбира се, трябва да продължим да, да, да проявим съответната гъвкавост, Тоест, трябва да планираме капацитета, е, обема движение по е, тези е, трасета в един или друг коридор. Мисля, че този модел Роттердам-Генуа е добра предпоставка всъщност да да е, реализираме такъв, такъв трафик на, на е, товари. Колкото до инфраструктурата, би трябвало наистина да имаме такъв управителен съвет за управление на, микро, на инфраструктурата, който да има и ясни програма за работа и съответните отделните слотове, вече да, да, да разрешава съответните слотове той. Ziņotājs, grupsēnu ziņotājs nav šodien, bet um, es. Господин председател, господин Епин, докладчика Сянка не е тук, но аз ще изразя неговото становище от името на нашата група. Съгласен съм, че най-съществените моменти бяха посочени тук. Трябва да се съгласим с тях, по тях със съвета. Но специално искам да наблегна на статута на това обслужване на гише. Наистина ще ви помоля да се вслушате в аргументите на съвета – Въпросът е дали наистина трябва да създаваме някаква нова наднационална институция. Ако нямаме ясна визия за това как ще действа на практика системата, в действителност бихме могли наистина да преосмислим това предложение за създаване на такава наднационална институция. Тоест да се вслушаме в съветите на в е, аргументите на съвета. Вторият въпрос бе за категориите на транспортните влакове, на товарните влакове. Може би не трябва да използваме такава строга категоризация. По-скоро би трябва да очертаем някои общи принципи за това как да се категоризират товарни отношения и използването на инфраструктурата. Освен това, можем да използваме различни подходи е, в зависимост от трафика. Така че, моля ви да подходите по-градивно, когато обсъждате тези въпроси с съвета. Господин Балсайтес. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря сърдечно на господин Маринеско. Той наистина беше готов да направи компромиси и то по един такъв сложен документ. Трудно е не само от гледна точка а, на политическите аспекти, но от гледна точка на техническите аспекти, тъй като има различни системи на управление на ЖП инфраструктурата има различни трасета в различните държави членки. Стои аспекта за намаляване на замърсяването, поощряване на конкурентоспособността а, при ЖП превоза на товари. Искам още веднъж да благодаря на докладчика, че е, беше съставен първия списък в който са включени проекти, които не са толкова економически ефективни, но те ще до, е, принесат за една по-голяма добавена стойност в рамките на Европейския съюз. Аз съм сигурен, е, че чрез тези проекти ще могат да се превозват и товари от Русия, от Санкт-Петербург. И една част от от транспортирането може да се пренесе от морския транспорт в ЖП транспорта и по този начин ще се увеличи конкурентоспособността. Това са големи предизвикателства, пред които сме изправени в бъдеще, с които трябва да се справим. По отношение на обслужването на едно гише, ние казахме, че при управлението на ЖП трасетата трябва да предприемем нещо в крайна сметка. Разбира се, не можем да решим всички проблеми наведнъж, но трябва все пак да започнем с тяхното решаване. По отношение на изменението на приложение първо, трябва да помислим е, как можем да постигнем компромис между комисията и държавите членки. По отношение на годишния срок в регламента. Е, всички държави членки на Европейския съюз страдат от економическата и финансовата криза. Това трябва да се вземе предвид и не е ясно дали всички държави членки и кога всички държави членки ще могат да се справят с тази криза. Ето защо от практическа гледна точка този срок трябва да бъде удължен на 5 години. ЖП системата изисква не само огромни инвестиции, но и по-дълги срокове, когато трябва да бъде преструктурирана. Иначе искам да благодаря на докладчика още веднъж за неговият личен доклад. Oui, Monsieur le Président, merci. Je voulais simplement, dans la discussion, nous rappeler... Благодаря, господин председателю. скоро е, ще бъде подложен на изпитание първия ЖП пакет между 25-27-те е, държави и членки. Е, трябва да внимаваме много по време на тази проверка и дали има смисъл да има обслужване на едно гише. Дали трябва тя, този орган трябва да е с национално измерение или европейско. по време на това е, гише трябва да има баланс между прекалената бюрокрация и от друга страна не осложняване е, на положението на съответните ЖП оператори. Трябва да, е, да има добавена стойност в този регламент. Смятам, че има нужда от един баланс по отношение на този регламент. Този регламент трябва да, да, допринесе принесе за предимства, от които да се възползват ЖП операторите. Трябва да се изгради и е, един единна зона за превоз на товари. Не трябва да се защитават собствените местните ЖП оператори. не трябва да се осложнява положението на съответните оператори. Благодаря, госпожа Яла Сендер. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на господин Маринеско за извършената от него работа и на докладчиците в сянка за колективния дух, който се проявили. Искам да попитам господин Маринеско, това бе и част от първия дебат, който проведохме. Госпожа Билбао спомена коридорите, които имаме в момента и възможността да се промени този списък и да се включат и нови коридори. Това не е нещо, с което задължително съм съгласна. В Испания, например, имаме коридори HST и мисля, че трябва да подобрим предлагането на услуги в тази област. В членове 4 и 5, където се говори за промяна на коридорите за товарен превоз, парламента в никакъв случай не е за общата позиция на съвета. Така че въпросът ми е какви с какви механизми разполагаме, с какво точно ще разполагаме да направим промените, ако удължим списъка, гледайки текста предложен от е, комисията. Това е нещо, което не е заложено в момента да направим, но има една добра мрежа, която ако в бъдеще искаме да разширим, с какви механизми разполага парламента, за да направи такива промени в този списък в бъдеще, така че в един момент да не бъдем заключен от един списък, който имаме в момента и да имаме възможности в бъдеще. Благодаря. От името на комисията господин Паскорели. Извинявайте само една секунда, господин Паскорели. Майкъл иска да коментира. Искам само ам, да кажа едно ясно, господин Кун. В немските предприятия, държавни предприятия получават помощ, но има и частни предприятия, които не получават средства за модернизирането ли поддържането на мрежата. И тези предприятия имат средств, имат големи разходи при поддържането на тези мрежи, при поддържането на трасетата. Има голяма разлика между частните мрежи и държавните мрежи. Това исках да го подчертая още веднъж. Окей. Okay. Добре, господин Паскуале. Благодаря, господин председател. От името на комисията бих искал да кажа, че нашата институция отдава признание на добрата работа, свършена от парламента в комисия Тран, както при предишния мандат и в сегашния мандат от господин Маринеско и докладчиците в Сянка. Съветът излезе с обща позиция, която е положителна и градивна. Поради тази причина комисията я подкрепи. В четири области обаче комисията отказва да въвежда каквито и да е новости. Общата позиция обаче представя едно изменение, което казва, че нищо в този регламент не може да се отклонява от съществуващото законодателство. Така че това е едно силно самоограничение – което съветът поставя върху каквито и е обновления в този текст. Тези четири точки бяха споменати от господин Маринеско. Това е обслужването на едно гише, което не е нова институция на общностно ниво. Не става въпрос за нова наднационална институция, става въпрос за инструмент, чрез който коридорите да функционират. Това е нещо, което вече съществува в рамките на сътрудничеството между операторите на ЖП мрежите. Тази мрежа се нарича Rail Network Europe. Това е на практика едно гише за определене на слотовете. Така че идеята, че такова едно гише ще замени, замени Railway Europe, е фикция. Просто защото исканията ще се предават към националните оператори, но е известно, че при обслужване на едно гише се обхващат само 5% от е, заявленията за международни слотове в Европа. Така че нашият проекто регламент мисля, че ще помогне на този механизъм да действа. Не става въпрос за нов орган на ниво Европейския съюз, става въпрос за инструмент на сътрудничеството между операторите на коридорите, който ще има независими правомощия за вземане на решения спрямо националните оператори. Като казвам независим, означава изцяло независим – без каквото и да е позоваване на националните правила. Вторият момент е авторизираните кандидати. За нас това е един важен лост за отваряне на пазара към конкуренцията. Ако се дадат правомощия на операторите, да се обръщат към различни оператори на пазара и да искат ценови оферти от тях и да се отвори пазара към най-добрата оферта, мисля, че тогава системата на авторизираните кандидати, която всъщност е вече съществува, но някои държави са е въвели системата, други не са е въвели, докато ако въведем тази система, вече ще имаме добра конкуренция по коридорите. И третия въпрос беше правилата за предимство. Комисията не казва, че товарния превоз винаги трябва да има предимство и че пътническите влакове винаги ще трябва да изчакват преминаването на товарните влакове. В никакъв случай не казваме това. Ние просто не искаме да има дискриминация между различните видове превоз и просто да съществуват общи правила. Европейската комисия не иска да командва, просто операторите трябва да могат да се споразумяват така, че да се осигури равновесие. И накрая, четвъртият спорен момент е управлението на коридорите. Ние искаме да има един орган, Например, едно европейско дружество, което да не е въпрос само на място за провеждане на разговорите, а да могат да се вземат общи решения по отношение на инвестиции, и операции по мрежата, за да може наистина да функционира товарния ЖП превоз. Както госпожа Дюрон каза, по този четвърти момент трябва да постигнем някакъв баланс. Единствено, ако се споразумеем по тези четири елемента, ще можем да решим благополучно този регламент. Тук се включва и въпроса за избори на коридори, за които говориха госпожа Билбао и Аяла. Приемаме компромис в общата позиция в съвета. Избрани са 9 коридора, Някои от коридорите вече са одобрени. Те представляват само 6% от мрежата по отношение на километри, но са 20% от е, общия превоз в Европа. И другите три коридора са коридори, по които има доста по-общо споразумение между операторите, защото те вече са посочени от е, RealNet Europe. В заключение, ако съветът и парламента, ако всички ние искаме да имаме европейско ЖП пространство в един интегриран вид, който да осигури и коридорите за товарен превоз, това няма да стане, ако се противопоставим на съществуващите национални мрежи, без да функционират общите правила с вземането на индивидуални решения за осигуряване на достъп на кандидатите. Така че можем да си зададем въпроса, защо са ни правила, както каза госпожа Герон. Но комисията много често е посочвала, че тези правила са ни необходими, защото просто има някои неща, които са абсолютно ясни и необходими, за да се завърши европейската транспортна мрежа с включването на националните оператори. Та, е, това е действителното положение на нещата. Ако трябва да иновираме, трябва да намерим решение по тези, на тези четири въпроса, които господин Маринеско много добре е, дефинира. Значи, е, трябва, за да създадем едно действително европейско железопътно пространство с, е, и за търговския трафик, и ако наистина имаме съответното качество на тези услуги, е, наистина трябва да е, тези е, железопътни линии да бъдат равнопоставни с другите транспортни артерии. Да, от... благодаря господин Александър също, ако искате господин Мернеско да отговорите на поставените въпроси. Да, бих искал да благодаря на колегите за направените коментари. Първо, ще започна с едно общо становище. Когато се предлага някакъв законопроект или регламент, преди всичко трябва да се запитаме какво, до какво ще ни доведе, какъв е смисъла, какво целим с този законопроект. Защото ако не си поставим този въпрос, няма смисъл да предлагаме нов разпоредба. Колкото до коридорите за превоз на товари, защо трябва да се регулират нещата в тази област, а именно за да подобрим неща, които не функционират както трябва, за което е нужно преди всичко координация първо. Защото ние имаме наистина трафик на, на товари. В момента това върви. Има и други системи, ERTMS, е, RailNet е, Europe, т.е. има и други варианти, но няма, липсва координацията, когато става дума, разбира се, за основните транспортни коридори. Такава координация няма, която да позволи един, на един товарен влак теоретически да, да обикаля да циркулира из Европа като един пасажерски влак. От е, гледна точка на специалиста съществува една практическа възможност. Например, един влак, който тръгва от Генуа и стига до Ротердам без да спира, да пътува, да се придвижи като пътнически влак. Технически това е възможно, но за тази цел ни трябва координация. Та, това е целта на този регламент да се коригират някои недостатъци, да се подобри положението, като първо се въвежда понятието на улеснение или предварително проектиран е, превоз на товари. Различни институции дават различна терминология за този вид е, превоз, е, но и трите институции са съгласни, че такова нещо трябва да има. Второ, е, мисленето по линия на услужване на едно гише. Това не е институция, както подсказаха от комисията току-що. Това е едно бюро, служба, където може да се подаде молба. И тази служба или бюро трябва да работи заедно с съществуващите национални такива бюра, защото така се прави по принцип. И този, това гише, така нареченото, трябва да провери е, и да се погрижи френските власти да не попречат на германски влак да пресече френска територия по други съображения или причини, освен технически. И да сме сигурни, трябва да провери също, че националните е, органи, национални органи или власти ще направят всичко възможно да дадат положителен отговор на една такава молба. Това ще бъде функцията и е, ролята на гишето. Е, трябва да ви уверя, че представители на крупни европейски железопътни компании се обърнаха към мен и точно те са против въвеждането на тази система, защото според тях това ще ги лиши от контрол върху пазара – но ние трябва да въведем нещо ново. Защото какво всъщност променя този регламент? Начина на управление, на администриране. Защото управителният съвет чрез този съвет ние е, отговаряме на още една необходимост изискване за ефективността на транспорта. Това е инвестиции в инфраструктурите, защото този е, борт е, е, всъщност ще координира инвестициите по даден коридор, за да могат нещата да функционират по най-гладкия възможен начин по отношение на инвестициите. Така че според мен това едно гише трябва да, се, да бъде въведено и след първоначални разисквания със съвета, смятам, че ще можем да се споразумеем с тях. Тук се спомена и приложението няколко пъти. Приложение едно. Първоначалното предложение на комисията беше такова, че до 3 години, не съм съвсем сигурен, няма значение, до 3 години всяка държава членка да се включи, да бъде част от един коридор. Това е задължително. Значи всяка държава членка трябва да стане част, елемент от коридор, за да се осъществява железопътната връзка с другите държави в коридора. Съвета излезе с предложение, което според мен е доста разумно. А именно, този, това правило, този регламент да определя и кои ще, с кои нови коридори ще се започнат. Не е лоша идеята, защото регламента вече е определил кои ще са първите коридори, така че не трябва да чакаме 3 години всяка държава членка да реши към кой коридор ще се прикачи. Сега, през кои държави минават тези коридори? Аз предложих на колегите да проведем отделно заседание точно само на тема приложение 1. Защото нека първо да обсъдим същността е, на регламента и след това вече да видим кой към кой коридор ще попадне. По отношение на Испания има два коридора и според мен това са едни, единствените коридори, които могат, е, от които може да се възползва Испания, защото те водят през граница, през Франция. Но това заслужава да бъде обсъдено и според нас можем да се, могат да се предлагат и изменения в коридора. И именно ще помолим съвета да обясни какви са критериите, които използва при разчертаване на тези коридори, от комисията получихме отговор, от съвета все още очакваме такъв, но да ви кажа следното. Дори да имаме такъв, такова приложение в регламента, държавите членки ще са принудени да се включат, да бъдат членки поне на един коридор в е, този тригодишен срок. Това ще е задължително, задължение за държавите членки. Така че няма нужда да обсъждаме това толкова надълго и на широко. Нека да не губим време за това и да се придвижваме напред колкото е възможно повече. Как може да се промени едно приложение, попита госпожа Алесан. Това приложение едно, първите коридори, които бяха, вече са създадени, те не подлежат на промяна повече първите, които те първа ще се създават, в е, крайна сметка, на даден етап, държавите членки, и това е предвидено в регламента, държавите членки могат да предлагат нови коридори или дори могат да променят съществуващите такива. Достатъчно е да подадат молба в комисията и комисията ще реши. Тоест, новия, този регламент допуска това. И това много ясно е разписано със съответните причини и основания за такава молба и на какви основания може да бъде начертан, създаден нов коридор. В, е, за да се модифицира наистина е, един коридор и да се предложи нов коридор. Това всъщност е текста в регламента. Има такъв текст, ще ви го покажа. Значи първо е, член трети който се отнася за общата процедура. Тук е, говоря за моето предложение. Член 3 фиксира новата, нормалната процедура, а именно как да се подаде заявка за създаване на нов коридор и член 4 е, се отнася само до приложението. Останалото По останалото, както ви казах, можем, според мен, да постигнем компромис със съвета. Условията, дали 3, дали 5 години, тук само 30 секунди ще отделя. Сроковете. В регламента се използва фразата да да влезе в е, да започне да действа коридора, да бъде пуснат действие. Какво означава това на практика? Да имаме гишето и изпълнително борт, изпълнителния свет. Тогава защо са ни нужни 5 години, за да влезе в действие този коридор? Не съм съгласен, смятам, че е твърде дълъг този срок. Поне за първите коридори смятам, че това може да бъде постигнато за две години без проблем. Това са единствено двете неща, които са необходими които току-що споменах, за да почне да функционира в коридор. След това вече, колкото до инвестициите, това е друга история. Благодаря. Thank you, Mr. Marinescu. The time... Благодаря, господин Маринеско. Графика, който е предвиден е срока за измененията 12 април. Разглеждане на измененията в Комисията по транспорт 30 май гласуване в Комисията по транспорт 4 май и след това да се надяваме гласуване в пленарна зала през юни. И така, срок за внасяне на измененията 12 април. Благодаря, благодаря господин Маринеско за този подробен доклад. Следващата точка е доклад от госпожа Ранър за социалните разпоредби в автомобилния транспорт. Много съм благодарен за това, че ще имате възможност сега да представите този доклад. Благодаря ви наистина за проявената гъвкавост. Имате думата. Äh, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в тази връзка искам да се позова на дискусията, свързана с работния документ. Днес представихте един проект документ и аз се а, опитах а, да се спра върху основните моменти, свързани с нарушенията на социалните разпоредби. Не става въпрос за размера на глобите, ами вида на санкциите и степенуване на отделните видове санкции. Ние сме едини, че тук става въпрос за един проблем, който е от изключително значение, когато става въпрос ем, за ем, международния му мащаб, за международното му измерение. И кон, съответните економики на съответните засегнати държави са засегнати. Председателя казва, извинявайте, но аз искам да чуя следващия докладчик. Така че, ако обичате, ако искате да водите дискусия, да напуснете залата. Докладчика отново. Аз съм на мнение, че и моя доклад не е толкова без значение, въпреки че и предният доклад беше изключително важен. Ние сме в началото на дискусията по моя документ и в една такава система за наказания трябва да има изключителна прозрачност. Имаме ам, нужда от хармонизиране по отношение на степента и веда на санкциите. При изготвяне на проекта документа се проведоха много дискусии, както с транспортни предприятия, с организации, с представители на някои държави членки и с потребителите. За мен като юрист беше изключително интересно, а и обяснимо, че системата за санкции за съответната държава са се развили в исторически план възоснова на съответните законодателни системи. Но и има и други условия, които са абсолютно различни. Отново председателя. Моля ви, господин Маринеско, ако обичате, да запазите тишина. Знам, че е много важно, но все пак да уважим госпожа Ранер. Смятам, че също ще се ем, разгорещи една дискусия и по моята тема. Ем, като говорихме с различните представители, се видя, че има нужда да се действа. но има опасност да се посегне на субсидиарността на съответните държави членки. Трябва да се поддържа конкурентоспособността, което е в интерес както на правата на предприятията, така и на съответните оператори. Трябва обаче да има определена степен на контрол. Не може държавите членки да се изискват те да хармонизират техните санкции или да променят техните системи, ако не съществува съответната степен на контрол. Това е първата стъпка. Тези проверки ам, да бъдат също хармонизирани, да могат да общуват отделните държави членки помежду си. А, смятам, че една агенция по Европейския, транс... Европейска агенция по транспорта ще помогне за това хармонизиране. Не трябва да забравяме, че транспорта не преминава от една в друга страна, ами той преминава през 4 или 5 държави. Ето защо съответното предприятие, съответната фирма трябва да знае в коя държава какви са разпоредбите свързани с времето на каране и времето на почивка на съответните шофьори. И, и съответствие с разпоредбите за субсидиарност, тези правила се третират по различен начин. Член 38, алинея 2 от договор на Лисабон ни дават възможност или ни дава въобще възможност за по-голяма намеса, която е неизбежна. тази възможност и обсъдих с докладчиците в Сянка и аз се надявам, че сега, когато изготвим проекто доклада, да можем а, да се задълбочим по-конкретно в този въпрос. Е, имахме нужда да съберем повече факти, повече данни, възоснова които да проведем интензивни дискусии и е, да попитаме за мнението на другите колеги. не трябва да се получи така, че да има най-различни мнения и да не можем да постигнем единодушие тук в е, рамките на нашата комисия трябва да постигнем единодушно решение и аз се надявам да го постигнем с общи усилия. Благодаря ви. Благодаря, господин Лакадрей. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика, защото това е една важна тема. трябва да, им, да се контролира начина по който се изпълнява тези разпоредби на място. Ние Проведохме и дебат, по него говори и докладчицата и според този, след този дебат видяхме колко различни са подходи в различни държави членки. Има изумителни примери, но това е една друга тема. От страна на нашата политическа група искам да кажа следното – повече хармонизиране, това е необходимо, повече хармонизиране при налагането на а, санкции. Докладчицата каза, че договорът от Лисабон а, ни дава повече възможности и трябва да видим дали а, тези насоки не трябва все пак да придобият един задължителен характер. Не може ли комисията да ни представи по-конкретни предложения? По отношение на изпълнението, то също е необходимо да се види какви са резултатите от прилагането на директивата за упражняване на контрол. Трябва да има съвсем конкретни цели. Говорихме и с други колеги, че това може да е добра идея, но трябва да проучим нещата. Трябва да проведем още един дебат за ползите на съответна агенция, какви средства ще бъдат предвидени, какви задачи ще има тази агенция. установявам, че между временно никой не заема позиция от страна на комисия, не откликва на идеите на е, докладчицата по отношение на въвеждането на минимални стандарти. Минимални стандарти при упражняване на контрол – при изготвяне на статистики и така нататък. Смятам, че по тези теми а, и по-точно по темата, свързана с Европейската агенция по транспорта, трябва да се проведе допълнителен депутат. Както беше подчертано, относно законодателството в различни държави членки има големи различия но ам, и по различен начин се изпълняват съответните а, е, разпоредби. В този контекст може да се използват модерните технологии по-засилено. Ако помислим системите за общи а, е, GPS системите, може да се помисли и там да има една обща система за тяхното използване. С интерес очакваме какви ще са измененията, които ще бъдат предложени от колегите. Но смятам, че няма да има големи проблеми. Благодаря ви. Не. Danke, Herr Präsident. Das war jetzt nicht geplant. Благодаря, господин председател. Не беше предвидено това, но се подразних малко. От моята фракция, от моята група, е, отговарящия е, не можа да присъства е, и благодаря на докладчика всъщност, но искам от името на моята група да кажа е, следното, че наистина вече съществува традиция правила и трябва да видим дали да ги запазим или не, дали да ги спазваме или не. Това е единия въпрос, който е, трябва да се съблюдаваме е, заедно с е, публичните е, разпоредби в трафика, след това часовете на графиците съответни трябва да се планират и да се хармонизират, защото това се отразява на наличността на места в паркинги и така нататък. Това е сложен комплексен въпрос и наистина, за да отговорим на изискването, социалните, обществените изисквания за публичните обществения транспорт, е, трябва да е, съблюдаваме съответни правила, нито пък обаче да нямаме свръхлегорине, за да не се осложнява прекалено живота на е, хората. Тези неща трябва да се свържат в едно и аз с, така, с напрежение ще следя как ще се развива дискусията по-нататък. Наистина съжалявам, че госпожа Фармоза не можа да присъства и да участва в дебатите. Благодаря, господин Грош. Господин Грош. Благодаря. Аз исках да благодаря на докладчицата за работата. Само да припомня, че за нас в нашата комисия тази тема е доста добре позната и както каза и докладчика, важно е наистина да, спрем, да сме едини по някои въпроси, е, защото иначе няма да напреднем. Е, остават две важни неща за мен, свързани с тази тема. Те са открити въпроси винаги. Един е, трябва определено да знаем какво разбираме е, е, тежко нарушение в е, отделните държави. Това е много важно. И второ, втори въпрос отнася до частотата на проверките и контроли. колкото до частотата на контрола, това си остава за мен важна тема, наистина, защото в някои държави членки, в държави членки е различно, в някои под 2% е този контрол. И тук вече принципа за субсидиарността може да се окаже доста опасно оръжие в борбата с тези нарушения, защото когато всяка държава решава сама какво какво, е, какви санкции да налага, е, наистина в е, там, където аз живея, често сме свидетели на хитрост, начин да се заобиколят санкциите от една държава в друга, защото в една държава правилата са едни, в друга друга са санкциите, в една се отнема за дадено нарушение, свидетелството за право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 трябва да имаме един общ подход тук на европейско равнище, още повече пък сега в рамките на, на този документ, където трябва да на хармонизираме съответните компетенции. Това се отнася и до предприятията, до, отнася се до интереси на предприятията, на обществения транспорт и безопасността на обществения на, на трафика наистина тук субсидиаритета би трябвало да играе много по-малка, е, по-ограничена роля, отколкото съображенията за сигурност. Благодаря, господин Брадбор. Благодаря, господин председател. Ако се върнем, както каза госпожа Ранерс, към първоначалния обмен на мнение по тази тема, тогава аз казах, че е, самата концепция е добра, но всички тези законодателни системи различни, винаги човек не знае на какво ще се натъкне, в, когато стигне до детайлите. Такъв вид проблеми не могат да се решават а, а, с универсален подход, а, с конфекционен подход. Например, в Великобритания публичният транспорт трансграничен е, е около 2%. Различно е от а, останалата част на Европа. Разбирам, че в някои държави, е, някои е, региони, господин Грош спомена, че в неговия район е така, госпожа Ликтенберг спомена е, преди за проблемите в Австрия. Разбирам съображенията на е, тези колеги, но за мен цялостния, в, е, ключовата дума в този подход трябва да бъде субсидиарността за да се спрена две неща от доклада на госпожа Ранърс, е, и сигурно ще чуете с облегчение, че нямам намерение да, да обсъждам доклада е, ред по ред, е, защото някои от въпросите, които се поставят, приемам, така че в момента ще се огранича само до някои ключови области. Първо, в доклада тя призвава за една транспортна, пътно-транспортна агенция. Наистина трябва да проведем дебат за това. Вие, господин председател, може би си спомняте, че на в предишния парламент и преди... парламента преди това непрекъснато е, спорехме дали ни трябва агенция, такава е, пътна агенция и стигахме винаги до извода, че не ни трябва. И аз не съм променил мнението си за това, трябва ли ни или не пътна транспортна агенция. Е, е, примера е, че избързахме и създадахме и други агенции в началото на века и вижте е, кашата, която е, последва и кашата, в която се, бъркотията, в която се намират някои от тези агенции в момента. Това означава да се наливат пари в се налива вода в пясъка. Така че аз не съм съгласен с такава идея. Втория пункт сближаването, хармонизацията на наказателно-правните норми. В предишния парламент е, имах е, щастието или обратното да е, работя в Комитета по правни въпроса. Целта беше сближаване на наказателно правното законодателство в съответните държави. И в този документ се съдържа точно такова предложение – това, което аз е, така схванах и видях е, е, при всички опити да се хармонизира наказателното право, е именно това, че държавите членки в техните законодателни системи са се развили по различен, различно исторически аспект и имат различна правна практика. Така че опит да се хармонизира наказателното право ще бъде не само контрпродуктивно, просто и нежелателно. Например, нещо, което, към което привлякаха вниманието и сега аз искам и аз да, е, искам да обърна вниманието ви на това. Например, при нарушения, пътно-транспортни е, е, нарушения, в някои държави членки няма обжалване. Значи, признат ли си за виновен, не можеш да обжалваш. Според мен това не е съответства на идеята, понятието за справедлив и безпристрастен съдебен процес. Така че един, едно наказателно право не би могло да функционира ефективно в, такъв, в такава сфера по този начин. И ако се вгледаме в традицията на някои държави членки, според които какво за някои държави членки е тежко ПТП, какво за други е не толкова тежко. Ще видим колко се разминават нещата. Не мога да приема и казаното господин Алкадраво и за въвеждането на е, технологии, е, GPS, е, наблюдаване на всички наши, на публичния транспорт или е, тежкотварния транспорт. Това е наистина става адски сложно и неприемливо. Не искам, разбира се, да приключа изказването си с е, негативна, ни, на негативна нотка, напротив. По отношение на другите инициативи, които госпожа Ранър предлага в доклада си, по алинея 21 тя говори за съответната инфраструктура, която да помогне на водачите – Знаем, комисията в един момент е, говореше за идеята за безопасни паркове, за е, паркинги за камиони и така нататък. Това заслужава внимание. Но когато тя стига до въпроса за аспектите за безопасност на тези обекти, вместо да говорим, е, освен в допълнение към безопасността, всъщност трябва да говорим за сигурност, защото един от най-големите проблеми е, пред нас не е свързан с шофьорите на, е, автом... на, тежко, на превозни средства, а, а кражбите на такива превозни средства. В е, голяма част от е, Англия това вече е сериозен проблем. Значи не трябва да мислим само за безопасността, но и за сигурността на потребителите на е, пътните мрежи от именно шофьори на тежкотоварни или лекотоварни автомобили. Благодаря. Това може би наистина е проблем, на който много често се тъкове, защото френската дума за безопасност съм чул, че security е сигурност и предполагам, че докладчика ще го вземе предвид. Имам още трима души в е, списка за изказване. Господин Крабер. Аз госпожа Лихтенбергер не може да е тук, защото трябва да гласува в друга комисия, но от нейното име искам да благодаря на докладчицата за е, сътрудничеството им. Първо искам да спомена въпроса свързан с е, Европейската агенция по транспорт. Питам се защо въобще имаме нужда от нея. Е, има технически е, разпоредби, технически насоки е, и тази агенция ни се струва нещо безполезно. Това, от което имаме нужда, да има ново законодателство, което а, да е съвместимо, хармонизирано и да се прилага всички държави и членки, да може да се прилага бързо. Бяхме в Швеция на в Швейцария, когато бяхме на границата, извършват се проверки, всичко трае безкрайно дълго, но шофьорите имат позитивна настройка. Те се обаждат и казват, че искат да бъдат проверявани, защото техните шефове ги карат да, да управляват моторното превозно средство повече часове, отколкото са ам, разрешени. Самите фирми са тези, които подлагат на натиск шофьорите. Относно субсидиарността и държавната помощ, предоставянето на места за паркиране, за паркиране това трябва да се е, плати от държавата или да се предостави инфраструктура. Това е една огромна сума от средства и трябва да се знае много добре в какво, иска да се, е, в какво трябва да се инвестира и какви са целите. ние сме съгласни с изключение на спорните точки, които вече споменах. Господин Ертунг. Dank, благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчица от името на групата на социалистите. тя, разбира се, трябваше по необходимост да събере всички факти и данни. Има много непрецизни формулировки и дефиниции на досегашните а, директиви и ето защо се стигна до това затруднено положение. Ще се позова на отделните аспекти, които подчерта докладчицата. Тя а, ги обясни, разбира се, и ние ги подкрепяме. Някои от тях искам и аз да спомена. Три от тях. От една страна големите разлики във вида и а, размера на санкциите, е, както и минималната санкция по отношение на минималните и максималните санкции. По отношение на член 38 линия 2 от Лисабонския договор трябва да използваме тази възможност, която ни се дава. Според мен трябва да се обсъди и създаването на тази агенция. Ние смятаме, че целите, които определи нашата колега, са съвсем наред, но трябва да помислим дали тази агенция въобще е необходима. Разбира се, ние призоваваме за необходимостта от обучение на органите за управляване, на ам, органите за контрол. Важни, важно е издаването на а, брошури на всички официални езици на Европейския а, съюз. Това са инструменти, които имат препоръчителен характер. Искам да напомня за директива 2003 наклона на черта 59 трябва да обсъдим и за резултатите от прилагането на тази директива. Смятам, че е добре тези разпоредби и насоки, които ще изготвим, да имат задължителен характер. Благодаря ви. Заместник председателя Рике. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя докладчика за извършената работа. Имам един въпрос и един коментар. Въпросът е, не съществува ли проблем, работейки по тази резолюция, когато различията на регламента 2005 С, които още не са изпълнени, както и договор от е, Лисабон, които променят нещата и позволяват е, въвеждането на нови идеи. Също така има разли... разлика по начина, по който се правят нещата на национално и на европейско ниво. Работата продължава, но не е задължително на стабилна основа. И така това бе въпроса, коментарът е, че би могло да настъпят проблеми от проблемите, които посочат докладчика. Например, тази основна европейска автомобилна агенция, агенция за автомобилен транспорт и начина по който да се наказват нарушения – през граница. Мисля, че и за агенцията, и за тези трансгранични санкции и глоби може да се сложи въпросителен знак. И всъщност трябва да се опитаме да разгледаме онези елементи, които са в основата на доклада, а не тези, които всъщност са мимоходом решение в доклада. Просто да видим наистина какво ще бъде пълното приложено поле на този доход. Господин Сърнечки. Благодаря, господин председател. Тук още е дум от комисията Кокабо, където гласувахме по 370 изменения. Гласувахме 370 пъти по 20 различни европейски агенции. И сега като чуя за създаването на още една европейска агенция, леко съм обезпокоен, бих казал. Мисля, че гласоподавателите, дънакоплатците няма да подскачат от радост, ако чуят, че сме на път да създадем още една такава агенция. Да, наистина по този начин ще налеем вода в е, воденицата на евроскептиците. Искам да благодаря на докладчика за много добре свършената отлична работа. Искам да подкрепя и предложението, направено по-рано за усъвършенстване на функционирането на системата GPS Galileo. Това, което предлага да според мен е изключително интересна идея. Като представител на една от новите държави членки, бих искал да предложа финансирането на тази система да бъде променено. Защото моята страна е една бедна държава членка и тя внася повече, отколкото получава което е малко странно. Благодаря. Господин Паскорале от комисията. Благодаря, господин председател. Комисията приветства докладът на госпожа Ранер. Можем да кажем, че ние изцяло подкрепяме идеите, които са включени в него. Нямаме някакви моменти по същество, с които не сме съгласни. Може би с изключение на тази агенция, за която след малко ще говоря. В момента, или поне до съвсем скоро, имаше много ясно ограничение за това какво може да прави Европейския съюз при прилагането на собственици правила. Както и господин Бредбърн посочи, не съществуваха общностни отговорности за хармонизиране на санкциите. Или поне такъв беше случай по отношение на автомобилния транспорт. Междувременно обаче е извършена много работа от комисията по отношение на постигане на общо тълкуване на правилата. Помага ни комитет от представители на държавите членки в нашата работа и заедно с тях сме обсъждали редица насоки по някои щекотливи части от регламента. Тези общи насоки са публикувани в интернет, широко са разпространени, са достъпни до всички като насоки за тълкуване и прилагане на приетото от нас законодателство както и решението за категоризациите на тези санкции. Ние не се опитваме да ги хармонизираме, опитваме заедно с държавите членки да преценим кои нарушения да се считат за най-сериозни, свързани с конкретни последици, както са посочени в регламента и кои други нарушения могат да се считат като средни или по-малко сериозни. Вярно е също така, че Лисабонския договор отваря възможностите за по-нататъчно хармонизиране на наказателно-правните норми в Европа, член 83, както бе споменат. За тази цел обаче комисията преди всичко трябва да направи предложение и вместо да се променят правила, които са приети само преди 3-4 години, приоритет на комисията е правилното приложение на съществуващите правила. Ние правим това чрез обмен на информация, което става възможно както по силата на обществения правилник, на принципа на екстратериториалност, при което властите в страна държава членка А могат да наложат санкции за нарушения, които са извършени в друга държава членка, но са записани от този безценен апарат тахографа. И това може да се направи през, чрез законодателството, прието от съвета и парламента, така наречения пакет за пътен транспорт, чрез създаването на национални регистри за тези, които упражняват професията на автомобилни превозвачи и където има система на взаимни връзки и обмен на информация за извършените нарушения. Всичко това трябва да се биди в общия контекст на нашата политика за автомобилен транспорт, която е насочена към безопасност и сигурност на лицата и стоките, които се транспортират по нашите пътища. Така че имаме пилотни проекти за сигурни паркинги. Насърчаваме държавите членки да направят необходимото, когато строят нова инфраструктура или управляват съществуващата такава, да направят необходимото съоръженията да се строят така, че тези, които трябва да пътуват е, като превозвачите, например, да намерят наистина място за почивка, което е да е достатъчно безопасно и сигурно, за да, отговаря на основните им потребности, но за да се спази общностното законодателство. Така че имаме много по-обширна политика по отношение на автомобилния транспорт. Сега, стигайки до Агенцията за автомобилен транспорт, знаете каква е позицията на, агент... на комисията? Комисията прецени, че е в очакване на институционалния дебат, който в момента тече между съвета, парламента и комисията, по ролята на агенциите на европейския пейзаж. Просто има един застой по отношение на нови агенции. Комисията няма да прави предложение, не защото смятаме, че вече сме намираме в такава бъркотия, както каза господин Брадбърн. Точно обратното, поне от моя гледна точка, агенциите, с които работим в Генерална дирекция транспорт, работят много професионално и ние сме много доволни от тях. И накрая госпожа Ранер иска Европейския парламент да се ангажира, ако комисията реши, че степента на контрол трябва да се завиши. Знаете, че в законодателството в сегашния му вид има едно правило, което казва, че контролът над помещенията на предприятията и на пътя трябва да посочват един нарастващ процент на дни работа на превозвачите и трябва да постигне, 4%, което в абсолютно изражение е огромен обем контрол, защото това ще означава няколко стотин хиляди проверки, ако не и над милион проверки в Европейския съюз, след като над 90% от автомобилите по европейските пътища са снабдени с дигитален тахограф. Трябва да оценим ситуацията към 2011 година и да преценим дали този вълшебен прак е постигнат или надминат и тогава вече ще имаме правомощията да вземем решение да преминем от 3 на 4% контрол и това е решение, което се взема чрез процеса на комитология и ще мине през парламента, така че мога да уверя госпожа Ранър, че парламента ще бъде наистина информиран на време, ако такова решение бъде взето. Благодаря. Само да ви напомня, господин Паскуаре, че не можем да говорим вече за комитология. Госпожа Ранър. Vielen Dank. Ich möchte mich kurz halten. Благодаря, господин председател, Съвсем накратко, благодаря за коментарите от страна на, хотели, на колегите. Е, относно целите, които преследваме, е, няма никакво съмнение, че ние искаме да се защитим защитят правата на работещите, да се засили конкурентоспособността, да се засили сигурността по, по пътищата. Това не може да стане за една нощ и да се хармонизират правилата всички държави членки, да се изгради една инфраструктура в тези държави членки, която да предостави сигурност. Това ще стане по-етапно. В държави членки, в някои има достатъчна инфраструктура, в други държави членки липсва съществува такава инфраструктура, с която да се осигури безопасност и сигурност. За мен също е важно да подчерта, че аз не съм привърженик на една нова агенция. Не трябва да следваме принципа, че когато не ни хрумва нещо по-добро, просто създаваме на агенция. Важно е държавите членки да могат да се информират помежду си. Иначе няма въз... друга възможност за хармонизиране на системите. Някои държави членки разполагат с много добри изследвания, в други държави членки те не са от такова значение. Дали а, това е една агенция, която ще предоставя един общ преглед, или това ще бъде изпълнено от а, един орган, който вече съществува няма значение. Въпросът е да се създаде по, а, възможност за представяне на повече информация и засилване на комуникацията. Насоките, които съществуват в момента, трябва да имат задължителен характер и да са прозрачни и предвидими. един проблем, който не трябва да забравяме. Има толкова много хора, които а, са по пътищата, и те идват и от трети страни. Много от тях. Те трябва да разполагат със съответната информация. Когато, да речем, те а, управляват своето транспортно средство в рамките на Европейския съюз. Има шофьори, а, например от Източна Европа, които пътуват през цяла Европа и ние не можем да изискваме от тях и да очакваме, че те се запознат с всички разпоредби. Ето защо ние трябва да се погрижим за това тези разпоредби да са максимално достъпни и разбираеми за тях. Ако създадем това досие, с него сме направили една стъпка напред при осигуряване на сигурността и безопасността по пътищата. Аз смятам, че това ще е възможно. благодаря за предложенията и а, се радвам за нашето бъдещо сътрудничество. Благодаря, госпожа Ранер. Само да информирам членовете на комисията, че срока за внасяне изменения е 6 април. Гласуването ще бъде на 27-28 април и се предвижда да гласуваме през май на пленарна. Благодаря. С това приключваме преди обедното заседание. Благодаря ви за разбирането. Започваме работа в 3 часа след обяд точно с испанския министр